Der Präsident! Председателя. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, der... И така, уважаеми колеги, председателят е на време и мисля да започнем макар че не много депутатите са тук. Господин комисаря Барой е тук, заместник председателя на Европейската комисия. И ако имаме късмет, скоро ще имаме и представител на а, съвета. Изпратени са ви протоколите от вчерашното заседание. Имате ли някакви коментари? Тогава те са прияти. И сега имаме становище на съвети на комисията по е, връщането на задържаните в Гуантанамо, незаконно задържани от страна на ЦРУ. От името на съвета ще е, чуем министър Александър Вондра.